няколко съобщения. Всичко е на чешки, така че го прочета на чешки. Бих искал да ви съобщя, че госпожа Аниса Плашът и господин Борте ни съобщиха писменно, че се оттеглят от постовете си на депутати в Европейския парламент, защото са били избрани в парламента на Холандия и е, съобразно акта за избор на европейски депутати е, при общи парламентарни избори и съобразно правилника